Uh, uh, Уважаеми дами и господа, ще ви помоля да седнете и да продължим с гласуването. Първо гласуваме по предложенията за резолюции във връзка с разискванията по случай на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава. Доколкото разбирам, има приложение, предложение по член 190 или не четвърта да се отмени гласуването. Давам думата на господин Шолц. Благодаря, господин председател. Почита